пада тази точка от дневния ред, с което дневният ред за тази седмица се смята за прият. И започваме дискусия по първата точка, а именно доклада на госпожа Лара Коми Европейска стандартизация. Фрау Коми, Има думата докладчикът. Заповядайте, госпожа Коми. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, е, в момента приключваме с дебата по тази тема и очакваме одобрението на този толкова важен регламент. Аз лично съм много доволна от извършената работа. Всичко, което свършихме с докладчиците е, в Сянка и всички колеги, които допринесоха, включително и колегите от съвета. Резултатът е много добър. Получаваме и одобрение по една толкова важна тема за вътрешния пазар – в е, рамките на една година всъщност успяхме да предвижим досието на първо четене, което си е един истински успех за парламента. С това допринас, допринесохме съвсем немалко за окончателния текст на регламента. Парламента излезе с една по-силна позиция и това е много важно за нашата институция, защото ние сме институцията, която представлява гражданите. Това следва да ни носи гордост. Нека да е, кажа някои конкретни неща по регламента и защо са важни тези промени. Първо, Председателят прекъсва. Много моля, нека да има тишина и ред в залата. Никой не може да чуе докладчика с всички тези дискусии, които водите в залата. Ако обичате, напуснете тихо залата. Bitte sehr, Frau Kollegin. Ringrazio, Presidente. Моля, заповядайте, продължете. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще очертая някои конкретни моменти от регламента, които според мен очертават и неговото значение и значението на промените. Е, системата на стандартизиране ще се основава на основни стандар... съгласувани принципи. И ние имаме за цел да не е, разграждаме една система, която действа, а просто да се въведат необходимите промени, за да стане тази система по-демократична и по-конкурентоспособна на европейско ниво и на международно ниво. Предполага се по-активно да участват и заинтересуваните страни, всички тези, които имат конкретни интереси по темата, включително части на публичните органи. Та, много е важна тази тема, защото всъщност ние внасяме елемент на демократизация. Даваме възможност на, за активно участие, за достъп за, в е, установяването на стандарти на обществеността дори. Стараем се да въведем яснота на всички етапи от процеса. Комисия, призоваваме комисията да въведе система за уведомяване – и регистрация, така че съответните заинтересовани лица да бъдат автоматично информирани за измененията. Искаме да се даде възможност и на компаниите и на публичните органи да бъдат ангажирани в процеса на стандартизиране. А също така и публичните органи да могат да имат отношение към законодателния процес по тази тема. Обръщаме внимание и на ролята на малките и средни предприятия с цел да улесним тяхното участие в процеса. Особено на национално ниво, защото малките и средни предприятия си имат своите конкретни проблеми. Те са по-малки и много по-трудно успяват да се включат в системата, но в края на кращата те изграждат основата на европейската економика, да не забравяме това и съответно на системата. За това трябва да бъдат е, представени. Също така искаме предложенията да идват от е, долу нагоре. Е, търси се и повече координация между различните нива, националното ниво и европейското ниво. Също така се стараем системата да бъде по-добре съгласувана с международните стандарти. Европейския съюз е добре да налага своите стандарти, но е добре да прави така, че тези стандарти да стават и универсални, да излязат на световно ниво. Ние имаме контакти с щатите, е, комисията по индустрия има връзки и работна група с щатите по този въпрос. Отделяме внимание на информационните и комуникационни технологии съответните спецификации. Парламента започна с една процедура на консултации, която да даде възможност да се очертаят предвижданите промени преди те да започнат да бъдат въвеждани, да има консултация преди комисията да реши да въвежда подобни промени. Също така публикувахме на сайта на комисията списък от стандарти, които, срещу които има официално предявени възражения. Не искам да влизам в много големи подробности. Нещата са изключително сложни и технически но оставам време да проведем дебат. Председателката, благодаря. Госпожа Рединг има думата. Господин председател, почитаеми депутати, позволете най-напред да поздравя докладчика Лара Коми и а, Комисията за защита на потребителите, особено председателя господин Харбър, които свършиха чудесна работа. Всички знаете, че стандартизацията е едно от основните средства за засилване на европейската економика. Сътрудничеството между държавните институции, промишлеността и организациите по стандартизация в сферата на съставане на стандарти е едно от най-големите постижения на Европейския съюз и съставлява вътрешния пазар. Стандартизацията играе жизненно важна роля по подпомагане на конкурентоспособността на европейските предприятия, подпомага достъпа в глобализираните пазари и осигурява оперативна съвместимост, което е жизненно важно за конкуренцията и за разработването на нови продукти и услуги. За МСП стандартите са ключов инструмент, който им помага да съхранят и да привлекат потребителя, да ограничат рисковете, да подсилят доверието и да се отварят пазарите – и да се гарантира сигурност на тях. Именно поради значимостта на този въпрос, стандартизацията би трябвало да се приспособи към новите изменения в обществото. Глобализираната економика, необходимостта от устойчиво развитие, конвергенцията на технологиите, защитата на потребителите, подобряване на достъпа на възрастните и на хората с увреждания, са все въпроси, които следват да бъдат решени и по тази причина през юни 2011 година комисията пристъпи към регламента за стандартизацията и приемането на последния пакет от мерки, регламент за европейската стандартизация е важна стъпка напред. Тази стандартизация ще спомогне да бъдат преодоляни три проблеми. Проблема. На първо място мандатите, които са възложени в областта на стандартизацията, планирането, прозрачността в правомощията на комисията, изискването от нейна страна към стандартизиращите организации да въведат актове и политика, ще бъдат до усъвършенстване благодарение на годишната програма за работа, финансовата подкрепа, която ще бъде оказана. На второ място, приобщаване на европейските стандарти. Становищата на заинтересованите лица в Европа са, че няма достатъчно голяма интеграция в тези процеси и регламентът цели да подобри представителството на МСП, на заинтересованите лица в обществото, както на европейско, така и на национално равнище. Третият елемент е свързан с обществените поръчки. Вие знаете, че технологиите и стандартите в областта на ИКТ гарантират оперативна съвместимост, но те не се прилагат от стандартизиращите организации в Европа, а на глобални форуми и консорциуми. Тези спецификации съответно не отговарят на нашите стандартни категории, към които се придържат държавните организации, когато организират търгове. Благодарение на новия акт е, ще има регламентиране на тази дейност, така щото институциите да могат да се позовават на тези спецификации, когато има обществени поръчки, да се уповават на цяла поредица от критерии и принципите за стандартизация в световен мащаб. Регламентът в същото време ще утвърди съществуващите възможности за стандартизиране на услугите като вид политически инструмент за стандартизация в тази област. Комисията, подобно на толкова много хора тук в парламента, съжалява, че съветът иска да наложи комитологията, което ние смятаме, че е необосновано и в същото време ще подкопае ефективността на работата на тази система, което е и много времеемко. По тази причина ние ще положим усилия да се възползваме от клаузата за преразглеждане, за щастие тя бе включена от парламента, за да може да се преодолее този въпрос с комитологията и до две години да бъде предложено нещо ново. Независимо от това, като имаме предвид, че повечето от ключовите елементи в първоначалното предложение вече са одобрени и в духа на компромиса и в същото време, за да подпомогнем споразумение за първо четене, комисията е готова да приеме текста така, както той е договорен между парламента и съвета. Благодаря, госпожо комисар. И така, думата има господин Герек. Госпожо председател, госпожо комисар, госпожи и господа. Изискванията за въвеждане на стандарти са изключително важни с оглед на економиите от мащаба, повишаване на качеството и осигуряване на безопасност на потребителите. Технологичният е, прогрес е по-бърз от въвеждането на стандарти, което може да предизвика стълкновение на пазара. За да има по-голяма ефективност при определенето на стандартите, е необходимо да повишим конкурентоспособността, укрепване на пазарите, а именно заради това трябва да преодолеем пропуските в областта на хармонизирането на продуктите и услугите. Стандартизацията трябва да привлече за участие националните организации по стандартите. Предложението от комисията обаче не включва това. Нужно е да има и по-добри механизми за сътрудничество между общността и националните организации по стандартизация. Благодаря. Ще да дам думата на говорителите на различните политически групи. Господин Шваб, НП. Господин председател, уважаеми колеги, предложението за европейската стандартизация вече се обсъжда доста време от Европейския парламент. Струва ми се, че има обективни възражения, които трябва да разгледаме и да повдигнем пред комисаря Рединг. Те трябва да се имат предвид и от комисаря Бърние. Мисля, че трябва на първо място да поздравим госпожа Коми за нейния доклад, защото тук е постигнато нещо, за което винаги сме настоявали в миналото, а именно е, регламентите да бъдат пряко приложими, а не само някакъв законодателен текст. И ето сега това е реалност. На второ място постигнахме още нещо важно. Досие е прието на първо четене. Много е важно, че успяхме да укрепим и правомощията на Европейския парламент при тази процедура, защото в миналото съветът обикновено се намесваше рязко при обсъждането на предложенията за стандартизация, докато сега Европейският парламент има възможност да представи резолюция и да застане зад нея. Това е важно, защото по този начин се отстраняват много от факторите, за които ни критикуваха в миналото. Много е важно в индустрията да има стандарти, които да помагат на реализацията на пазарите – До сега обаче нямахме достатъчно ниво на ангажираност от страна на третите страни, докато сега се предвижда система за уведомяване. Освен това, не бива да забравяме, че стандартите са важни за обществеността, те трябва да се приемат и от нея. Но ние виждаме гаранцията, поне на компетентните органи, да се ангажират пълноценно в процеса на стандартизация. От гледна точка на партиите не е маловажно, че малките и средни предприятия също ще имат пряк достъп до е, стандартите, което не винаги е било така в миналото. Дами и господа, аз се спирам само на една от 12-те мерки по акта за единия пазар в този случай – но трябва да имаме предвид, че ние създаваме още една важна крачка напред за малките и средни предприятия. Това няма да завърши целият процес, но мисля, че сме направили още една крачка. Благодаря. Grazie per il gruppo SD, l'onorevole. Благодаря ви социал-демократите ще бъдат представени от Криста Швалдемосе. Благодаря ви, господин председател. Всъщност, когато говоря за стандартизацията пред моите избиратели в Дания, те не винаги разбират за какво точно говоря. Това обаче е не прави работата по европейската стандартизация в съвета и в Европейския парламент по-малко важна, защото не постигнем ли успех, ще ни е много по-трудно да извършваме доста голяма част от ежедневните си задачи, например да използваме компютри, да имаме едни и същи контакти, да знаем, че можем да си купим каквато си искаме лампа в Европа или кружка. Всъщност сега можем да го правим именно благодарение на стандартизацията в Европа. Да не говорим, че тази стандартизация гарантира и безопасността, независимо дали става дума за храни, играчки или сградите, в които живеем. Аз често говоря по тази тема и обяснявам, че стандартизацията на европейско ниво всъщност улеснява живота на гражданите, както и работата на дружествата. Струва ми се, че предложението, което обсъждаме днес, е много добро. На първо място Необходимо е обаче да решим какво точно очакваме и какво искаме от него. Струва ми се, че е добре да бъдем малко по-решителни и да очакваме по-голяма ангажираност с стандартизацията. Необходимо е да разширим кръга на тези, които се включват при вземането на решения в този процес. Нещо не по-малко съществено в този случай е да сме сигурни, че се дава не само един отворен политически мандат на европейско ниво. Не, държавите членки в бъдеще ще трябва също да вземат и важни решения във връзка с сигурността, с здравеопазването и ние, пък в Европейския парламент, трябва да сме сигурни, че не отнемаме от правомощията на държавите членки в тези важни области. Трябва да спомена и неправителствени организации, организации в защита на околната среда, които благодарение на стандартизацията също могат да се възползват по-пълноценно от единия пазар. Разбира се, това е предложение важно и за потребителите. Всеки ще ползва стандартите. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на е, госпожа Мандърс, но тя не е тук. Тогава думата получава Хайде Рюле. Три минути за зелените. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще се спра на най-важните аспекти. Стандартите са много важни. Те са основен елемент, който ни дава възможност да създадем техническа основа и да използваме едни и същи технически инструменти. Това развива иновациите и устойчивостта на индустрията. В времена на економическа криза трябва много внимателно да подхождаме към модернизиране на съществуващите елеме, инструменти, а не да разграждаме вече установени системи. Именно това правим и в момента ще помогнем да се приемат по-лесно стандартите, като трябва да внимаваме да не застрашаваме тяхното съществуване. както и да не затрудняваме финансове всички, които ще се занимават с тази тематика. Е, имаше много широки консултации, имаше дадени мнения, много хора считат, че е можело да бъдем малко по-амбициозни, но смятам, че сме постигнали не малко. Много е важно, че се включват и услугите, особено услугите свързани с индустрията и информационните и комуникационните технологии в системите за стандарти. Всичко това трябва да стане без да се застрашава, разбира се, позицията на хората, които се занимават с свободни професии. Ако работиме на една платформа, в която се включват мненията на всички заинтересовани лица, това ще бъде много полезно и за бъдещите консултации. Също така е много важно да правим ясна, разграни... ясно разграничаване между законодателството и стандартизация, т.е. да не вкарваме законови изисквания през задните врата. Аз смятам, че текстът е много добър и нашата група ще гласува за него. Председателката, благодаря. Сега господин Чушник, една минута, от консерваторите и реформаторите. Благодаря. В момента говорим за един пакет от мерки за установяване на стандарти. Тази тема трябва да бъде поставена в контекст. Много добре е, че докладчикът е успял да постигне именно това. Много е важно да съществуват стандарти. Те са важни за пазара. Пазара трябва да има достъп до тях. Той трябва да има възможност да диктува оформянето на тези стандарти. Това е изключително важно и за устойчивостта на дружествата. Необходимо е да има и технически спецификации за информационните и комуникационни технологии. Те са основен елемент в тази област. Текста ще има ключова роля в окончателното изграждане на вътрешния пазар – Докладчикът е засегнал всички основни аспекти и пожелавам много успех в бъдеще. Председателката, благодаря. Господин Пашка, една минута. Комисарка, aj keď si veľmi Госпожо комисар, високо ценя вниманието, което комисията обръща на подобряването на средата за стопанска дейност и търговия чрез предложения регламент. Това ще бъде постигнато чрез усъвременяване на стандартите. Сегашната система работи добре. Ние трябва много внимателно да преценим какъв би бил ефекта от промените. Това, което смятам, че липсва в този регламент, е позоваване на принципа за стандартизация в международен план и нуждата от национално представителство. Липсват ми също така и принципите за временното преустановяване на процедурите. Иначе членовете са добре формулирани, но може да последва разнопосочно тълкуване. И затова трябва да се обърне повече внимание на измененията, предложени от Комисията по изследванията и международна търговия. Благодаря. Ще дам думата на следващите оратори с господина Реджина Пастос. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с поздравление към докладчика. Отлично свършена работа, от изключително голямо значение за бъдещата работа. В един свят, който така бързо се променя, е необходима система за интегриране на стандартите, които да са ефективни и актуални. Следва да гарантираме надлежната работа на вътрешния пазар и да подобрим живота на потребителите, в същото време да съхраним природата. В същото време трябва да има и социално приобщаване, технически прогрес, съвместимост между системите и мрежите, особено в областта на ИКТ. Както каза докладчика, европейската стандартизация е от решаващо значение за актуализация и осъвременяване на единния пазар. Налага се да преразглеждаме процедурите за налагане на стандарти по сегашната система. Трябва да търсим баланс между националната защита и тази на европейско равнище. Това, което обсъждане в момента върви в тази посока и постига заложените цели. Преобладаване, преобладаване на разпокъсаността, намаляване на разходите по транзакциите, укрепване на участието на МСП в областта на стандартизацията национално равнище – подобряване на достъпа до тези стандарти и насърчаване на участието на онези, които представляват потребителите, защитниците на околната среда, работниците, хората с увреждания. Всички тези въпроси са важни, те трябва да бъдат отразени в европейските стандарти и да защитават обществения интерес. Затова приветстваме това, че започват отново усилията за укрепване на конкурентоспособността на европейските предприятия. Благодаря ви. Госпожа Гепард, две минути. Благодаря ви. Дами и господа, ще се спра на примерите, които бяха споменати от колегата Мозе. Наистина, ако всеки използваше различни контакти, различни уреди, трябваше непрекъснато да си купуваме най-различни видови адаптори. Но за щастие това не е така, което показва, че съществено се в живота на гражданите и на дружествата. И за това всъщност става дума тук. Европейският парламент успя да направи множество подобрения в текста на комисията, за което трябва да благодарим на нашия докладчик и на докладчика в Сянка, които наистина свършиха отлична работа. Трябва да насоча вниманието ви обаче към два важни въпроса. На първо място подкрепата за малките и средните предприятия. Това е особено съществено за нас, защото трябва да се помага не само на големите, трябва да имаме предвид интересите и на малките. Те обикновено са заплашените при процедурата на стандартизация, защото големите водят и малките трябва да се приспособяват към техните решения. Ето защо ние пък трябва да се постараем да им се осигури финансова помощ за това приспособяване. На второ място исках да се спра на изключването на някои услуги, преди които сега за първи път са включени в тези процедури. Струва ми се, че е обърнато специално внимание и на либералните професии, които често също така са застрашени. В крайна сметка е важно да се насърчава гъвкавостта, творчеството и да се търсят гаранции. Струва ми се, че в това отношение можем да стигнем до някакъв компромис, но предстои още много усилена работа. Надявам се, че тя ще бъде свърсена в бъдеще. Благодаря ви. Господин Кълпеш, две минути. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. На първо място искам да поздравя докладчика. Струва ми се, че тя отлично си е свършила работата. Освен това, виждаме, че тя успя да доведе един дълъг процес до успешен завършек. Да, наистина, понякога ни се иска да прибързаме малко с законодателните актове, но това не бива да се прави за сметка на качеството. Същевременно при стандартизацията всички имат нужда от решения, защото и компетентните органи, и тези, които се ползват от стандартизация, имат нужда от решения и прозрачни процедури. Тук комисията може много да помогне, защото е, е възможно да се ускорят началните и заключителни етапи на процеса, що се отнася до сключването на договорите, предоставянето на гаранции и сертификати. Същевременно съм съгласна с това, което беше отбелязано, а именно ние трябва да тръгнем от вече съществуващия процес на стандартизация – да огледаме достъпа до стандарти, какво струват те, участието на властите и начините за снижаване на разходите. Всичко това ще ни позволи да стигнем до едни пакети от стандарти на приемливи цени. Очевидно, участието на заинтересованите страни е изключително важно. Те трябва да се включат в процеса. Не мисля всъщност, че в миналото е имало пречки пред тях, напротив, но по една или друга причина, като че ли те не се включваха достатъчно пълноценно, може би не искаха да поемат част от разходите. Ще трябва обаче да се намери някакъв метод на работа, който да мотивира и малките и средни предприятия, така че те да се ангажират по-активно. Струва ми се, че тук имаме един много добър доклад, който наистина води до изграждането до по-конкурентен и устойчив вътрешен пазар. Всички ние трябва да подкрепим доклада, аз ще го подкрепя на драго сърце. Благодаря, Барбара Вайлер. Една минута и половина, моля. Госпожо председател, уважаеми колеги, аз всъщност се опитвам да си намеря очилата, но нека да започна с благодарности за докладчика и всички докладчици в Сянка. Документът е готов и утре се надяваме, че ще бъде одобрен. Защо са необходими стандартите? Нека да дам някои примери, които може би изглеждат очевидни, но примерно телефоните, възможностите за сваляне на програми върху тях. В бъдеще също много иновации ще има. Обществото определено има нужда от стандарти. Ние е, имаме международни институции, които се занимават с стандартизация. Това е Европейския комитет по стандартизация, Европейския комитет за електротехническа стандартизация. Но в миналото въвеждането на стандарти ставаше твърде бавно и беше твърде скъпо, не беше ефективно. Сега трябва да се освободим от всичко това. Смятам, че сме го постигнали. И е, така малките и средни предприятия ще могат да се ползват от стандартите за, на много по-малка цена. Това ще подпомогне дъността на потребителските организации, на международни, национални, европейски органи. Много е важно да има подобно сътрудничество. Сега ще видим как ще се случат тези неща. Много институции не бяха убедени, че си струва да правим всичко, което се занимавахме до тук. Но смятам, че постигнахме един добър е, компромис. Като определено ще има подобрения, които ще носят и по-добри ползи за бъдеще председателката. Благодаря. Сега стигаме до процедурата за спонтанни изказвания и започваме с господин Маци Кокович. Госпожа, извинете. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика и на всички депутати, които се включиха в процеса за обновяване на системата за стандартизация – аз лично а, знам от личен опит какво означава да се стандартизира един процес за голяма компания. Така че а, законодателството в момента е много добро за малките и средни предприятия. Като говорим за компютърните технологии, помислете си за Бил Гейтс, който в един момент каза, че когато се прави някаква програма, първата му мисъл е как да я стандартизира. Именно така започна Microsoft, така и продължава да върват. Сега засягаме и областта на услугите. И смятам, че е много важно да обърнем внимание на услугите на европейско ниво. Трябва да търсиме и сътрудничество с Индия, Русия и други разширяващи се пазари. Председателката, благодаря. Госпожа Тикал. Стандартизarea europeană consolidează competitivitatea mediului. Благодаря ви. Европейската стандартизация всъщност създава по-добра конкурентоспособност на търговията, на бизнеса. Това е важен инструмент за конкурентоспособността на предприятията и най-вече малките и средни предприятия. Участието в този процес на стандартизация е нещо много важно за технологичния процес – и за това трябва да насърчаваме малките и средни предприятия да излизат с иновативни решения. Всъщност, те трябва да участват пълноценно и на национално ниво. Би било добре, ако разходите и някои от рисковете, свързани с езиковата бариера, отпаднат или по някакъв начин се намалят. Същевременно, освен участието на малките и средни предприятия в процеса на стандартизация, трябва да се мисли, както помисли комисията ИТРЕ, за различни системи на специални цени, специални тарифи, може би пакети с намалени цени за малките и средни предприятия и за наечиите. Благодаря ви. Господин Ферета, благодаря, Госпожо председател, ако ми позволите, съвсем кратко искам да привлека вниманието на госпожа комисаря. Вие казахте, че работата на докладчика е отлична. Според мен различните комисии са актуализирали текста, има новости в него, например участието на заинтересованите лица в процеса на вземане на решение, достъп на МСП до стандартите, въвеждането на социалните каузи и така нататък. Това всичко е много важно. И привличането на заинтересованите лица е от голямо значение, тъй като могат да повишат качеството на крайния резултат. Нека кажа няколко думи за услугите и търсенето на баланс. Това, което се прави е добро, но в бъдеще би трябвало да потърсим нови процедури, които да позволят хармонизация, но да не са толкова затрудняващи за гражданите или за конкуренцията. Така че документът е доста убедителен, работата е добре свършена, но би трябвало да мислим и за бъдещето. Давам думата на господин Харбър. Като председател на комисията искам да поздравя всички членове на комисията, които положиха огромни усилия да постигнат отличен резултат. Наистина, това е едно подобрение на решаваща част от инструментариума за единния пазар. Обеден съм, че комисаря ще иска да спомене това, но това е всъщност изпълнение на първа част от големите ангажименти, които бяха прияти по отношение на законодателната дейност. Като имаме предвид колко е важна тази тема и огромния интерес, който тя поражда сред хиляди хора тук в Европейския съюз, които се занимават с стандартизация, ние е, взимаме решение, благодарение на мъдростта на всички координатори, да свършим важната подготвителна работа свършена от моя колега господин Кожушник. Необходимо е да има процедура за стандартизацията. Преди 18 месеца бяха проведени консултации преди всъщност да пристъпим към самата законодателна дейност. Всички сме допринесли за качеството на работата. И много от другите комисии също се занимават с тази тема, например Комисията за международна търговия. Това още веднъж потвърждава значимостта на този въпрос. Обеден съм, че утре а, това предложение ще привлече одобрението на мнозинството в парламента. Толкова много от политическите групи бяха съпричастни по подготовката му. Е, грация, онолеволе. Председателката, благодаря ви, господин Мандърс. Искате нещо да добавите по изключение? Заповядайте. Благодаря ви. извинявам се наистина, че се включвам късно, но това е заради натовареното улично движение. За съжаление нямаме стандарт за трафика в Европа. Искам да благодаря на докладчика. Трябва да кажа, че наистина ние работихме прекрасно заедно, а стандартизацията е важна за економиката, както и за потребителя. Струва ми се, че ние в Европа работим добре по международните стандарти и именно това ни помага да имаме водещи позиции в световен мащаб. Това улеснява и изработването на стандарти. Всъщност, преди няколко години аз разговарях с комисаря Ферхойген и обсъдихме възможността за опростяване при зарядните за мобилни телефони. Самият аз тогава разполагах с две различни зарядни устройства за мобилен телефон и си казах, няма ли да е по-лесно за потребителите и гражданите, ако имам едно. Благодаря ви, а сега давам думата на комисаря Рединг. Мадам ла комисар, си Заповядайте, госпожо комисар. Извинете ме, госпожо председател, казва комисаря. Имаше два конкретни въпроса. Единият на господин Мандер. Всъщност има споразумение на доброволен принцип между Европейския съюз и индустрията за хармонизиране на зарядните устройства. Разбира се, че ако тук се постигне успех, ще улесни много потребителите. Беше зададен и друг въпрос за стандартизирането на услугите. Тук искам да кажа на колегата от Европейския парламент, че се прави преоценка на стандартизация в тази област като начин на постигане на стандартизация в целия отрасъл. Съгласна съм с това, което каза господин Харбър. Наистина това е един от 12-те фактора за постигане на растеж и доверие в Европейския съюз, съгласно и акта за единия пазар от 2011 година. Това е важно за потребителите, добре за економиката като цяло, но също така ми се струва, както подчертаха и множество от евродепутатите, че Процесът е процес на еволюция, не на революция. Ние трябва да надграждаме над вече постигнатото. Необходимо е наистина да използваме единен, обхватен, прозрачен инструмент, който ще допринесе за политиките в Европа и ще увеличи конкурентоспособността на европейските предприятия в световен план. Много ви благодаря, че допринесохте толкова много за този важен законодателен акт комисаря. Eh, Благодаря на комисията. А сега да се върнем на докладчика ни. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на колегите. Много ми е приятно, че проведохме този дебат. Наистина ми се струва, че най-важното беше казано – Необходимо е да направим така, че европейския, а и световен пазар да работи по-добре, да има по-добра конкурентоспособност и системите от стандарти да бъдат упростени, така че да се улесни работата на дружествата. Всъщност, госпожа Мозел беше права наистина по този начин. Ние допринасяме за растежа. Не е необходимо да повтарям аргументите. Стандартизацията прави Европа по-конкурентоспособна и в международен план. Аз съм съгласна с Андреас Шваб. Трябват ни повече регламенти и по-малко директиви, ако ще имаме един истински вътрешен пазар, както каза професор Монти, както каза и комисарят Бърние. Това всъщност е пътят напред към един Европейски съюз, който е не само економическо, а и политическо обединение. Благодаря ви, казва председателката. Благодаря ви, госпожо Коми. С това приключваме дебата. Ще гласуваме утре на обяд. Така, съгласно дневният ред, Преминаваме към следващата точка – електронна идентификация на едър рогат добитък. Ще дам думата веднага на докладчика за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги,